Колеги, продължаваме с заседанието. Протоколите са налични. Има ли възражение срещу тях? Няма. Добре, в такъв случай протоколът е одобрен. Имам още две съобщения.